Е, това е междиния доклад на госпожа Моника Макове Европейска прокуратура. Давам думата за 4 минути на госпожа Маковей. Mulțumesc, doamna președintă. Благодаря, госпожо председател. Ем, Току-що един час обсъждахме темата за тероризма. Ние всички сме против тероризма. Ние сме против финансирането на терористични атаки чрез организираната престъпност и чрез измами. В Европейския съюз най-вече говорим за измами с данъците на нашите граждани. Между 2 и 5 милиарда евро такъв е размерът на измамите на година. Понякога данните са и по-високи. Крадат се средства, които могат да се използват за работни места, за иновации, за изследвания. Нашите средства, нашите пари се крадат. Бедността се задълбочава и, е, за съжаление, на европейско ниво не разполагаме с ефективен механизъм, за да противодействаме на измамите с европейски средства. Съдебното преследване на такъв тип измами се извършва отделните държави членки, а не на европейско ниво. Някои държави членки не правят това по ефективен начин, справят се с измамите с европейски средства, други обаче не правят нищо или а, не действат по ефективен начин. С други думи, справят се лошо. Тези различия в съдебното преследване на злоупотреби с европейски средства води до създаването на нужда на Европейска прокуратура, която да се занимае с ефективното противодействие на измамите с европейски средства. Една такава служба ще се занимае изцяло с противодействие на измамите с европейски средства и възвръщането на тези средства, които са били обект на измама, означава, че касите ще се напълнят отново. В европейските институции се намират хората, които са пазителите на европейските средства. Европейската прочност е един случай с измама с европейски средства да се разследва от самото начало до самия край. Както и се разследват лицата, които са заподозряли във връзка с съответната измама. Имаме нужда от Европейска прокуратура. Това ще е, е служба, в която ще работят специализирани прокурори. Някои от прокурорите ще работят в е, своите държави членки, но е, те ще принадлежат към Европейската прокуратура и ще се сътрудничат с прокурорите, които са в централния офис. Как може да се координира противодействието на измами с европейски средства. Как можем да реагираме по друг начин, т.е. на европейско ниво? Ами когато се състави екип от прокурори от различни държави членки и така се работи по-ефективно и по-бързо така че измамите да бъдат разкривани по-бързо. Говорим за разследвания. Такива се извършват винаги в държавите членки, съгласно националните разпоредби на съответната държава членка и като се а, а, спазват правата и на заподозраните лица. Така ще бъде на европейско ниво. Благодаря госпожо Макове и давам думата на представителя на комисията. Уважаеми дами и господа, уважаеми евродепутати, позволете ми да изразя първо благодарността си на госпожа Макове и на докладчиците в Сянка за интензивната им работа по този доклад. Този между междинен доклад излага съвсем ясно позицията на парламента. Много се радвам, че тя подкрепя общите цели на Комисията за създаване на Европейска прокуратура, която ще доведе до решителна разлика в борбата срещу запл... измамите. Аз имам намерение това да стане факт до 2016 година, да доведе до промяна в престъпността срещу интересите. Не сме стигнали обаче до края, продължават преговори в съвета и те са много сложни. Опитваме се много усилено да осигурим независимост независимостта и ефикасността на Европейската прокуратура. И аз сега ще използвам а, Европейска прокуратура за съкратено. Искам да ви благодаря а, за а, създаването на ЕП. А, а, също така необходими са ни и ясни правила по националните а, компетенции. ЕПЕ се занимава а, с организиране на своята работа на базата на обективни критерии в съответствие с договорите, хартата по основните права и Европейската конвенция по правата на човека. Съгласна съм, че всички трябва да бъдем а, открити, няма прецедент за тази институция, няма готови решения, които да можем да а, дублираме. Комисията а, а, трябва да прецени дали трансграничните разпоредби трябва да следват европейското разследване или директивата. Това е много важен инструмент за съдебното сътрудничество между държавите членки, но то не изглежда особено успешно за една европейска прокуратура, която ще бъде независим орган. Според нас, прехвърлянето на компетентността за разследване и наказателно преследване на на европейските награди трябва да бъде свързано с, а, пълно спазване на процедурните права и на хартата, трябва да отразява оперативните потребности и да не бъде в рамките на международните трансгранични инструменти за сътрудничество в сферата на правосъдието, където ще действа Европейската прокуратура. Няма нужда за дублиране на съдебните решения за разследващи мерки. Но трябва също така да се знае, че съда на европейските общности трябва да упражнява съдебен надзор върху решенията на прокуратурата. Тук не говорим за тук говорим за стотици, ако не хиляди дела, не десетки. От договора се очаква от нас да създадем една конкретна система, която да е приспособена на конкретното естество на Европейската прокуратура, ефективно съдебно, е, съдебна защита, зачитане на съда на европейските общности като един единствен тълковател на ролята на Европейския съюз. Благодаря. Следващия оратор е господин Негреско. Благодаря. Благодаря. Радвам се, че чрез този доклад ще се даде възможност да се създаде Европейска прокуратура. Благодаря и на колегите от ресорната комисия. Имахме възможност в много кратки срокове да се занимаем с тази тема и да изготвим текста. Европейската прокуратура ще има за задача да се справя с злоупотреби с европейски средства. Независимостта на Европейската прокуратура трябва да бъде гарантирана както и независимостта на, проку... на самите прокурори. На следващо място трябва да се спазват принципите на равенство, почтеност и зачитане на основните права. Прокуратурата в своята работа трябва да има през всички тези принципи. Ще ем, гласувам за този доклад, защото Европейската прокуратура ще може ефективно да се справя на европейско ниво с измамите с ем, бюджетни средства на Съюза. Благодаря. Следващия оратор. Госпожа Гресле, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, водим дебат по една много важна тема, но липсва един много важен партньор, т.е. липсва съвета. Госпожо председател, може ли а, да предадете на латвийското председателство да даде обяснение защо при един такъв важен дебат не присъства в залата? Това, което до сега е, е представено по Европейската прокуратура от страна на съвета е недостатъчно. Ние искаме да припомним на съвета, че имаме нужда от ефективна прокуратура, която да може да действа независимо и ефикасно. До сега са проведени пет триалога. Тази тема много трудно я обсъждаме всеки път с държавите членки. На европейско ниво ам, не се прехвърлят точно такива правомощия, които са необходими за справянето с ам, международните измами с европейски средства. Имаме нужда от правомощия за Европейската прокуратура, за да може тя да се а, занимае с измами с европейски средства. Европейската прокуратура в момента се намира в едно драматично положение и затова нека да накараме съвета да се раздвижи и а, да можем да обсъждаме тази тема. Госпожо Гресле, приемате ли синят карта. Да, давам думата на госпожа Ван Шторк. Госпожо Гресле, приветствам, че вие по принцип под... отхвърляте създаването на тази прокуратура, но пък приветствате справянето с международната престъпност. Смятате ли, че ам, е необходимо да съществува ам, на, е, държавна прокуратура с държава, която не съществува, т.е. Европейския съюз. Вие говорите е, за държавна прокуратура, но всъщност Европейския съюз не е държава. Е, да, знаем, че се много добре сте запозната с правото. Европейската прокуратура, собствено правно основание, заложено в европейските договори. Тази Европейска прокуратура ще бъде създадена, защото има своето правно основание. Ще има и главен прокурор и а, той съвместно със своя екип от прокурори ще се а, занимава с случаи с измама с европейски средства, независимо от това дали Европейския съюз е държава или не. Е, не винаги има нужда от е, синя карта. Нека да ем, се придържаме към отреденото ни време. Госпожа Калфман има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Госпожо комисар, е, много са високи щетите всяка година следствие на измами. Това са много големи загуби за нашите граждани. Дали това са 500 милиона, дали са 2 или 3 а, милиона не знаем. Но а, знаем, а, че националните органи не могат да се справят както трябва с разследването на случаите на такива измами. А, Европейската прокуратура ще бъде създадена така както е посочено в европейските договори. Госпожа Шторх може да каже как какво точно е посочено. Необходимо е да има трансгранично споразумение по тази тема, да си сътрудничат държавите членки за ефективното справяне с измамите. Създаването на Европейската прокуратура ще е важна стъпка към ефективната защита на интересите на Европейския съюз и европейското правно пространство ще бъде подсилено. Ето защо преговарят държавите членки по създаването на Европейската прокуратура и в крайна сметка в съвета трябва да се постигне един от души. Парламентът обаче не е обхванат от обикновената законодателна процедура, но съвета трябва да е наясно, въпреки че няма свой представител, но трябва да бъде информиран, че съвета има нужда от съгласието на Европейския парламент. Вторият межинен доклад на парламента се обсъжда днес точно а, е, в правилния момент, за да може, за да може да се изправи, да изпрати ясен сигнал на държавите членки няма да е, си дадем съгласието просто така. Това трябва да го знаят държавите членки. Ние искаме прокуратурата на европейско ниво да е независима. А, необходимо е да има прозрачна процедура за назначаването на а, отделните прокурори. Е, но е, когато говорим и за Генералната прокуратура и е, Европейската прокуратура, всички правила трябва да са много прозрачни. Трябва Европейската прокуратура да се разграничи от националните органи. Важно е също така процесуалните права на обвиняемите да бъдат зачитани и да се гарантира високо ниво на защита. Ние сме против а, това прокурорите в Европейската прокуратура да изпълняват тази си длъжност като един вид допълнително занятие. Е, това искат някои държави членки, но това не го искаме. Е, трябва още да преговаряме по темата. Благодаря ви. Има синя карта за вас, както казах. Ще избирам само една синя карта, дори да са повече. Избирате. Е, съгласни ли сте за синя карта? Да, господин Рок. Уния Европейска не диспонуе благодаря, госпожо председател. Европейския съюз няма необходимия бюджет Става дума за фондове и за те са допринесени от гражданите и от държавите членки. Не се ли страхувате и не мислите ли, че разделянето между Европейската прокуратура и прокуратурите на държавите членки ще ограничи ефикасността на реакцията на тази Европейска прокуратура. Това не е ли нова централизация? Точно обратното. Опита показва, и това беше казано и от госпожа Маковай, че много държави членки не извършват разследванията си по активен начин и ем, броят на измамите се увеличава. Трябва да ви кажа, че а, при е, противодействието на измамите с европейски средства трябва да а, имаме предвид, че е необходим такъв орган от Европейската прокуратура. Господин Киркхоп, борбата срещу измамите трябва да бъде политически приоритет, защото това подкопава нашата демокрация, нашата свобода. Ние трябва обаче да използваме средствата, с които им разполагаме ОЛАФ, Евроюст, Европол, МОД. Не трябва да хвърляме повече пари, повече ресурси, повече национален суверенитет Държава държавите членки и комисията би трябвало да засилят това, с което е, разполагаме. Борбата срещу измамите е, всъщност означава да се спрат измамите, като се упростят правилата, които управляват различните сектори на бюджета на Европейския съюз и се подобри надзор върху бюджета, ще можем да постигнем това. Друг закон, друга агенция, друга пенкилер политика ще доведе до а, а, нещо, което няма да бъде за най-доброто решение. Председателката, благодаря. Господин Киркхоп, приемате ли синя карта? Да, благодаря. Господин Якович. Благодаря, че приехте моята синя карта. Въпросът ми е следният. Как ще бъде контролирано разходването на европейските средства? Не говорим тук само за контрол в държавите членки, ми за контрол в трети страни, в страните, които са кандидат членки и които получават средства от европейския бюджет. Правилно ли е този, който да дава, кой, този, който дава средствата, да контролира и разходването на средствата и има ли право да налага санкции, когато средствата не се изразходват надлежно? Uh, Въпросът към господин Кърхоп. Аз поясних, че ние вече имаме редица агенции, които са на наше разположение. Аз ще бъда първи, който ще критикува тези агенции. Аз редовно ги критикувам, защото не мисля, че винаги се справят добре, както трябва. Разбира се, защитата на европейските пари е въпрос на приоритет. Но аз не казвам, че тази конкретна идея за създаването на нова агенция конкуренция ще доведе до някаква разлика в способността на другите агенции да си свършат работата добре. Нека да съсредоточим това, което имаме ние. Господин Мишел, две минути. Благодаря, госпожо председател. Трябва да си напомним, че Европейския парламент ще излезе с едно послание послание на а, а, съвета. Ние казваме да на Европейската а, а, прокуратура, а ние а, е, казваме не на а, е, хвърлянето на излишни пари. Борбата срещу измамите е борба срещу а, не, за, безнаказаността. Европейската прокуратура ще даде възможност на Европейския съюз да изпълнят амбициите си. Много от институциите играят двойна роля, но в момента има пълен контрол върху тяхната дейност. Аз не знам дали Европейската прокуратура ще може да донесе някаква допълнителна полза въпроса. Независимостта се превежда, както каза госпожа Кауфман, в процеса на назначаването на прокурора, разпределянето на правомощията в една камера, където прокурорите имат истинска права. Европейския парламент има последна дума по това досие и а, ние ние трябва наистина да имаме отговорна роля. Председателката благодаря. Господин Мишел има синя карта от колегата. Господин Мишел, приемате ли синята карта? Благодаря ви. 30 секунди. Е, госпожо председател. Аз съм малко изненадан, когато слушах е, изказванията, включително изказването на господин Мишел. Има толкова много недоверие по отношение на държавите, членки и тяхната юридическа традиция. Искам да ви задам съвсем конкретно следния въпрос. Този регламент във връзка с Европейската прокуратура не може да бъде погребан, без да бъде прият от всичките държави членки. Ако вие мислите, че това ще бъде една централизирана институция ще има много, а, много а, недоверие. Аз, а, председателката, не, сега ще свърша, казва председателя, съжалявам, а председателката го прекъсва, а, всеки получава а, 30 секунди, може би господин Мишел искате да отговорите. Всъщност въпросът е да се знае дали аз имам известно несъмнение, съмнение доверие по отношение на държавите членки. Да, имам по отношение на някои държави членки, защото там има измен, измами и в много държави се поставя въпроса за избягването на националната отговорност и безнаказаността. Именно за това аз съм за това да се централизира юриспруденцията. Председателката го прекъсва. Благодаря господин Мишал. Clock, Колеги, изоставаме а, е, по графика и добре знаете, че при синята карта имаме по 30 секунди за въпрос и отговор. Сега давам думата на госпожа Кари. Благодаря ви. Невероятно е, че 11 държави е, членки се е, възползваха от своето право да спрат законодателното е, предложение, позовавайки се на принципа на субсидиарност. Много трудно е да се определят общи приоритети, когато всеки се е окопал в собствената си територия. Тук говорим не просто за сътрудничество между прокуратурите на отделните държави членки. Тук говорим за нещо друго, за Европейска прокуратура с изключителни правомощия. И тази прокуратура ще надхвърли пределите на отделните държави, което означава, че трябва изцяло да я отхвърлим. Благодаря за една минута. Давам думата на господин Албрехт. Благодаря, госпожо председател. Първо благодаря на госпожа Маковай за положените от нея усилия. Важно е за нас да имаме резултат, да представим на съвета втория междинен доклад ние не сме обхванати процедурата за взимане на решения, ми ние можем накрая да кажем да или не. В ако промените, които предлагаме, не бъдат приети в предложението, няма как да се стигне до създаването на Европейска прокуратура. Това трябва да е ясно на държавите членки. тук сред нас има голямо мнозинство, много от отдавна вече за създаването на Европейска прокуратура, но трябва да са на лице съответните условия, да има високи стандарти, които да се спазват, които да са надежни и да можем да разчитаме на тези прокурори, които ще бъдат част от Европейската прокуратура. Госпожа Ван Шторк иска да ви зададе въпрос. Ам, приемате ли синята карта? Да. 30 секунди. Господин Албрехт, вие приветствате създаването на Европейската прокуратура, защото отделните държави и членки имат проблем а, с разследването на измами с европейски а, средства дали е редно да се създаде орган, който не е прикрепен към нито една от държавите членки, да се занимава с разследване на случаи с измама. Не смята ли, че е суверенно право на всяка една държава членка, нейната прокуратура да се занимава с такива случаи и че Европейската прокуратура ще е намеса в суверените права на съответната държава членка? Отговор. Да, виждам, че вашият въпрос е свързан с това, че вие не сте наясно с, с самото предложение. Европейският съюз е създаден възоснова на споделянето на суверенитета от различни, различните държави и членки. Ами, може би ще успорите и ам, правомощията на Международния наказателен а, съд. А, искам да ви кажа, че Европейската прокуратура е стъпка напред и ние трябва да предприемам тази стъпка. Госпожа Ферера има думата. Благодаря, госпожо председател. Борбата с корупцията и престъпността е, изисква правилно използване на публичните е, средства. Е, е, това е посочено ясно в политиката на моята, поли... на моята партия Движение 5 звезди. Не бива е, да зависи прокуратурата прокуратурата от политическата власт, защото е, се е, рискува да не се опази чистотата на действията й. Представено е тук предложение за Европейска прокуратура и изцяло на е, законова основа. За това бихме искали ди, така наречената директива ПИФ да посочи съвсем ясно кои са е, престъпленията, които ще разследва тази прокуратура и дали тук се включват и престъпленията, престъпленията свързани с източването на ДДС. Съгласно член 86 от договора, в който се говори за борбата срещу мафията от всяка вид. Благодаря и сега господин Филипо за една минута, казва председателката. А, Брюсел... метод на малките стъпки е системата за създаване на една институция, която за целия Европейски съюз да стане всемогъща и да замести изцяло националното право. Това ще изтрие е, и ще премахне всяко национално право. Това е а, от а, древността до наше време. А, е, кой ще остави самите граждани да а, се изправят с една такава де, а, демокрация? А, правосъдието във Франция е и винаги трябва да бъде в името на френския народ. А, не може да се спрат а, престъпниците и оръжията времето, което минава от, едно, от една държава в друга европейската прокуратура е едно чудовище европейско, което е против европейската демокрация. Син карта от господина Греско, приемате ли я? чух, че, искате, че вземете думата и аз трябва да ви кажа, че в Румъния и България има механизъм на сътрудничество и проверка, но а, а, прав, правото няма националност. Има, а, а, аз не мисля, че то има националност. Не, не смятате ли, че може да има право право и правосъдие на, европейска, на европейско равнище. Отговор, аз мисля, че а, справ, правото е атрибут на една държава. Няма европейски народ, не може да има европейско право, не може да има европейски пари, наднационални права, европейски бюджет, който е над националните бюджети. Това е свързано с националния суверенитет. И ако се откъсне правото от реалността, тогава това работи срещу демокрацията. Следващия оратор, господин Цвер, минута и половина. Честитка поръчевалки Моники Маковей за нейно дело на тем уред... Искам да поздравя госпожа Маковей за работата и по това досие. Истори, исторически акт би бил създаването на Европейската прокуратура. Всяка година се губят много средства на данокоплаците следствие на измами. Само една трета от всички предложения са а, прияти. Необходимо е да създадем една Европейска прокуратура, която ефективно да се справя с измамите. Трябва да избегнем създаването на един книжен тигър, който няма да доведе до никакви промени. Необходима е легитимност тя ще бъде създадена с помощта на Европейския парламент. Ще се работи съвместно с Европол, Евроюст и с всички други органи, които се занимават с измами, с противодействие на измамите. Приемате ли синя карта от господин Соник? Yes, you have the floor, Mr. Sani. Господин Сани, имате думата. Благодаря. Въпросът ми беше по-скоро към госпожа Гресле, но аз мога да го формулирам последния начин и сега. Тази служба все още не съществува, но е, измами се случват. Въпреки всичко, корупцията се шири в някои държави членки. Какво ще направите по време на този процес? Имате 30 секунди за отговор. Европейската прокуратура ще противодейства на измамите и ще реагира, когато държавите членки не се справят както трябва и когато има случаи на корупция. Много малък процент от измамите се разследват. Е, имаме нужда от прокуратура, която ефективно да разследва случаите на измама. За една минута господин Нидермюлер. Благодаря ви много, госпожо председател, госпожо комисар. Един от преждеговорившите каза нещо, с което не съм съгласен. Остра е нуждата от Европейска прокуратура, тъкмо защото има тежки проблеми в редица държави членки във връзка с злоупотребите и измамите с европейски средства. Тази корупция подкопава доверието на гражданите и избирателите в общността, те не виждат е, Европейския съюз да им помага да постигат поставените цели. За това ни трябва Европейска прокуратура. И то прокуратура, която е съвършено независима от държавите членки. Знаем, че има немалко държави членки, които не искат да се придържат към общи правила и не искат пълноценно да участват в борбата е, срещу корупцията. Затова ни трябва тази прокуратура. Благодаря за една минута. Госпожа Стивенс има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Аз съм за ефикасната борба срещу измамите и добро изразходване на публични средства. Това обаче не означава, че създаването на Европейска прокуратура като независима Европейска прокуратура е решението. Ние вече имаме Евроюст, която отговаря за съдебното сътрудничество. Имаме и Олаф, която се предполага, че се бори с административната измама. Тоест, ние може да се справяме с това явление по-добре и по-ефикасно. Ако създаваме Европейската прокуратура, това означава, че харчим парите на дънакоплаците. Да и ако погледнем директивата, можем да видим, че е, сегашните разпоредби за Евроюз трябва да се вземат като основа. Директивата ПИВ, която говори за нарушенията, е нещо, с което се работи е, на триалозите. И аз мисля, че предложението идва в неподходящо време. Каква ще бъде полезността да се направят редица препоръки на съвета? Дали това ще бъде предварително условие за някакво съгласие от нашата, е, нашата съгласие? Господин Дартмът, минута и половина. Uh, Вчера френския президент каза Франция, никога няма да авторизира промяна на седалището на Европейския парламент. Това значи, че ще продължи пътуването до Страсбург до безкрайност. Но това е въпрос, с който може да се вземе Европейската прокуратура, но това няма да стане. Този доклад е спорен и от демократична гледна точка. Европейската прокуратура ще е неприемлива за националните правителства и 14 парламента наложиха своето вето. Въпреки всичко предложението е наложено. Държавите членки могат да задълбочат своето сътрудничество, но по отношение на Европейската прокуратура това е неприемливо. 3 милиарда на година са ем, средствата, които се губят вследствие на измами. Европейския съюз губи средства на данакоплаците. И фондовете така да се каже, финансират а, корупцията, която се шири в Европейския съюз. А от друга страна, много държавите членки губят национал, националния си суверенитет. Приемате ли синя карта от а, госпожа Гресле? Френския президент защити европейското право, защото в договорите е заложено, че Страсбург е седалището на Европейския парламент. И така той признава правото на съществуването на Европейския парламент. Моята партия се оплаква от следното, че европейското право има примат над англосаксонското право. Всеки, който приема на сериозно Европейския парламент като вас а не като мен, който смята, че тук става въпрос само за разхищение на средства, ще признае, че тук става за нещо неприемливо, че трябва да се пътува 12 пъти в годината до Страсбург. Председателят, моля ви, е, всеки ще е, може да вземе думата, ако спазвате времето си. Госпожа Майер е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател плащаме пожелания на Брюксел, даваме средства, приемаме мерки, все пожелания на Брюксел. Европейския химн, европейското знаме и европейската валута не са достатъчни, за да имаме истински пълноценен Европейския съюз. Трябва ни и единна Европейска прокуратура, а не блокиране на процедурата с жълти карти. Европейската прокуратура може да разследва е, случаи на измами, а след това може да се занимава и с други е, трансгранични престъпления, включително отвличания на хора, тероризъм и така нататък. Тук говорим за прокуратура, която да разследва а, е, измами. холандските колеги трябва добре да помислят дали ще гласуват за такива Съединени а, европейски щати. Благодаря. Госпожа Ченичи има думата. Благодаря ви. Европейската прокуратура е един амбициозен проект за опазване на финансовите интереси на Европейския съюз. Искам да благодаря на госпожа Маковей, защото Европейския парламент трябва да се занимае с темата и, и да намери начини за правилното функциониране на средствата и тяхното освояване. Мисля, че тази прокуратура трябва да бъде независима от държавите членки, да не зависи от от тях и от техните прокуратури да може да провежда независими разследвания и да събира доказателства. Така ще може да се реализира процедурата по повдигане на обвинения. Благодаря. Благодаря господин Ояждовски за една минута има думата. E, Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, драви колеги, мисля, че трябва да бъдем много внимателни, много деликатни по тази тема. Както каза господин Мишел, трябва да се зачитат първо държавите членки, различните им правни юридически традиции. Именно за това аз не мога да приема този доклад на госпожа Маковей, защото той върви на против, в противната посока на това, това, което аз искам. Девет държави са внесли си е, жълта карта. Аз мисля, че трябва да е необходимо е, единство на всички държави членки, за да се приеме такова решение, защото това представлява един свръхцентрализиран орган с огромни компетенции не само срещу борбата срещу измамите, но и срещу организираната трансгранична престъпност. И това влиза в компетенциите на Европейската прокуратура. И вие, уважаеми колеги, вие разширявате нейната компетентност, но няма, няма полза от нея, защото тя ще бъде твърде централизирана. Председателката благодаря, госпожа Регнер, за една минута. Е, Благодаря. От 10 години се говори за създаването от Европ... Само създаване на Европейска прокуратура. Има съдебна практика на Съда на Европейския съюз което посочва, че държавите членки са задължени да спазват европейските интереси, така както спазват и ем, зачитат собствените си интереси. Значи, тук говорим за едно логично продължение на принципа, заложен в съдебната практика. Тук говорим в този случай за справяне с корупцията и запазва на интересите на Европейския съюз. Има много, които изразиха своите съмнения, но искам да им припомня разпоредбите от Лисабонския договор, където се посочва че трябва да се противодейства на корупцията и организираната престъпност. Благодаря на госпожа Маковей за положените от нея усилия. Господин Юрек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 държавите членки са основата на Европейския съюз. Не може да се противопоставяме срещу тях, защото в противен случай се противопоставяме на нашето сътрудничество. Ние не сме договорни страни. Ние виждаме как Европейския съюз промени своята физиономия. Първоначало общата валута трябваше да бъде инструмент за търговия, а сега вече е започнал да става бюджетен инструмент и това е Същото и с Европейската е, прокуратура. Е, преждеговорившия цитира член 86 на договора, но този, е, но член 4 в същия договор предвижда разширяването на компетенциите на Европейската прокуратура, защото а в този случай Европейския съюз би трябвало да има много общи интереси, при което няма да се стигне до нарушаване, разрушаване на основата на нашата работа. Председателката го прекъсна, сега ще преминем към господин Бос за една минута. Ähm, Благодаря. Искам да потвърдя още веднъж, че създаването на Европейска прокуратура е ем, нещо важно. Е, добре е, както ние предложихме, да има обща концепция за тази Европейска прокуратура, да се разгледа. Ем, да се разгледат и другите важни области. Какво ще се, свърш, какво ще се случи в Евроюст, как изглеждат там. Същото се отнася до Европол, до Олаф, но процедурата не е съвсем ясна. За това щеше да е добре да има една цялостна концепция и тя да се следва. Щеше да е хубаво, освен това, да беше внесена яснота в цялата процедура не е толкова просто а, сега да се види как ще действа парламент и по отношение на Евроюст. Ораторът е прекъснат от председателя. За една минута госпожа Андерсън. Ние е, запазваме нашата позиция по Европейската прокуратура, защото все още нямаме възможност е, да е, сме запознати с всички подробности. По принцип аргументите за звучат убедително, но трябват ясни гаранции за независимостта на прокурорите и на защитата. Стотици милиони, ако не милиарди евро се изпаряват всяка година е, поради измами с европейски средства. Изразлика от казаното е, до тук, е, аз бих казала друго. Бих казала, че не се гледа сериозно на този въпрос. 38 сигнала бяха подадени през 2013 година от Германия спрямо само 4 сигнала от Обединеното кралство. Нека да гледаме статистиката. Мислите ли, че са по-малко измамите в Обединеното кралство? Всякакви други твърдения са неверни. Благодаря, господин Войчеховски е следващият оратор. Е, Благодаря, госпожо председател преди да се създаде тази европейска прокуратура, тя създава една много отрицателна тенденция. Все по-малко пари, е, все повече е, правомощия и повече репресия. Напомням ви, че бюджета на Европейския съюз е 1% от БВП на Европейския съюз, а 100% контрол на това, което се случва в Европейския съюз. Не съм съгласен с такава еволюция, не съм съгласен с такива промени. Аз мисля, че Европейския съюз трябва да бъде институция, институция, която трябва да помага на гражданите, която а, подава ръка на гражданите, а не ги потиска. Именно за това не подкрепям идеята за създаването на Европейска прокуратура. Аз не мисля, че трябва да се заместват националните прокуратури с Европейска. Госпожа Билбао, една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да изразя нашата подкрепа за създаването на Европейската прокуратура. По този начин може ефективно да се противодейства на корупцията. Освен това, Европейската прокуратура трябва да получи правомощието да противодейства и на трансгранични престъпления, свързани с тероризма. тероризма и измамите трябва да се разследват отделно. В Испания се случва така, че управляващата партия може да се облагодетелства от някои предимства когато се води разследване. Благодаря ви, следващия оратор. Господин Явор. Благодаря, госпожо председател. Казваме, че трябва да обоздаем е, престъпността, измамите, е, злоупотребите с европейския бюджет. Бих се съгласил с всичко, което подкрепя Европейската интеграция, но ми се струва, че някои трябва да се боят от това предложение. Някои държави членки е, може би ще се почувстват неудобно от е, създаването на такава прокуратура поради опасността срещу тях да бъдат повдигнати обвинения. За това е, трябва да се отхвърли предложението да се създаде мрежа от прокурори, които работят на национално равнище. На практика трябва да видим как действат нещата, а не дали добре изглеждат на хартия. Престъпленията, свързани с източването на ДДС, не могат да се решат иначе, освен чрез единна прокуратура. За това трябва да се приеме това предложение от съвета. Благодаря. А сега отново се връщаме към комисията. Давам думата на комисар Юрова. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за обсъждането, за вашите становища. Разбира се, специално благодаря на онези, които изразиха подкрепа на предложението за създаването на Европейска прокуратура. Бих желала да ви уверя, че борбата срещу корупцията и измамите са сред най- високите приоритети на комисията и мои лични приоритети. Аз съм напълно убедена, че една независима европейска прокуратура ще е, доведе до е, обективно разследване на престъпленията и ще доведе до осъзаеми резултати. Обедена съм, че е, гражданите, данакоплаците на Европейския съюз заслужават да има такава институция, която ще пази парите ще разгледам сега съвсем консервативно. Говорим за 1 до 2 милиона годишно, които могат да бъдат осигурени и те да влязат отново в европейския бюджет или да бъдат върнати от държавите в държавите членки, когато се използват в честни проекти и структурните фондове. Когато говорим за такива количества пари и за разходите за Европейска прокуратура, мисля, че можем да говорим за добър, добро съотношение разходи, ползи. Ние, ние бихме желали тази институция да функционира заедно с ОЛАФ и с Евроюст. И господин Вос беше напълно прав тогава, когато говореше за необходимостта от много ясно описание на процедурите, на сътрудничеството между с Евроюст и с ОЛАФ, защото то трябва да бъде ефикасно ефикасно. Все още много трябва да се работи, много внимателно трябва да се разделят компетенциите на национално и на европейско равнище, прехвърлянето на лица на определени позиции. Вече сме въвели условията и критериите за почтенност, интегритет, независимост на лицата, които ще бъдат подбрани. Онези от вас, които казаха, че процедурните правила в наказателното производство не бива да паднат жертва. Вие сте прави, те би трябвало също така да бъдат осигурени, да бъдат гарантирани. По въпроса за жълтата карта, която получи Европейската прокуратура от няколко парламенти и държави членки, аз не смятам, че жълтите кар, картони са а, е, окончателно нещо. Аз обръщам към всички тези парламенти, някои от които ще посетя лично или съм ги посетила, е, за да поясня докъде сме стигнали с процедурата, че има гаранции да не се нарушават правилата на субсидиарността, че има правила, че юрисдикцията на националните съдилища ще бъдат запазена и много други подобни проблеми. И аз получих много положителни реакции от членовете на държавите членки и съм сигурна, че с това изявление ще стигнем до заключението, че няма нарушение на субсидиарността. Искам още веднъж да ви благодаря и да ви помоля утре, когато гласувате, да гласувате за Европейската прокуратура. Благо... Председателката, благодаря. Сега давам думата на госпожа Маковей за две минути. Благодаря, госпожо председател. Дебата беше много интересен. Ще се опитам да се спря, спра на някои теми, които бяха засегнати. Сега първо ще задам един риторичен въпрос. Тези държави членки, които са против и определени политически партии, които са против, чрез собствени разследвания в държавите ви членки, колко средства сте върнали обратно? Много или малко? Може би не искате да бъдете проверени дали сте се справили добре или не. Сега преминавам към друг аспект, който е важен за Европейската прокуратура. Европейските средства Е, са сложени в един общ кюб. И всички сме отговорни за това тези средства да бъдат разходвани ефективно и законосъобразно. Ако това не е така, биват ограбвани дори и тези граждани, чието правни системи функционират добре някои холандски колеги споменаха този аргумент. Да, нашите разследвания са много ефективни. Да, но има държави членки, в които разследванията не са ефективни. Господин Негреско каза, че е много важно за него да се спазват заложените принципи. В парламента в Румъния гласуването беше различно от е, останалите. Това, което е заложено в доклада, е много важно. Трябва да го подчертая още веднъж. На следващо място искам да кажа, че ние искаме да обхванем и измамите в трети страни с европейски средства. Искаме да сме по-амбициозни, така че ефективно да се справим с измамите с европейски средства. Благодаря.